Pan przewodniczący! Председателят. Please take a seat, colleagues. Уважаеми колеги, моля заемете местата си. Ще започнем първото си заседание с въпроси в Европейския парламент след няколко секунди. Отвирам поседение. Заседанието започва. Протокола от вчерашното заседание, както и приятите документи са на ваше разположение в папките. Имате ли някакви коментари? Не виждам възражения. Така че